Mesdames, Messieurs, mes chers collègues. Госпожи и господа, драги колеги, предлагам да започнем работа. Моля за тишина. В дъното на залата. Начало на заседанието обявявам. Видели сте проекта на дневния ред. Ако няма бележки, смятаме дневния ред за одобрен. Днес заседанието е посветено на обмен на становища и гласуване по мненията, които бюджетната комисия трябва да даде във връзка с следващата многогодишна финансова рамка. Ще гласуваме днес след обед в 3 часа. Казвам го. Веднага. Préférerais че лон вот в фан матине, matinée, mais за Салвадор Гарига. Зная, че той е, предпочиташе е, в края на днешната сутрин да гласуваме, но все още през нощта е, се е, внасяха някои промени и за това се налага гласуването да бъде проведено след обед. Извинявам се за това. Алда де Суза, госпожа Алда де Суза е, е, е тук. Тя ще замести а, е, нашия колега, за когото дълбоко съжаляваме, Мигел Порташ. Аз е, вчера а, е, се срещнах с нея. Приветствам а, присъствието ви тук. А, убеден съм, че, за, а, че ще отстоявате вижданията на своята група, а, така както и колегата ви го правеше, и че ще работите в същия градивен дух. Благодаря ви. В бюлетина има една грешка в точка 5. Не Франческа Балцани, а някой си Джовани Лавия е докладчик за бюджета за следващата година. Вярно, че и двамата имат едно гражданство, е, едни и същи професионални качества, но е, става дума, макар и за двама еднакво привлекателни, все пак различни хора. Най-сетне Точка 10. Разискванията по доклада на Дерек Вон ще е, протекат днес сутринта, а не в края на заседанието. Това е поискане на докладчика. Във връзка с съобщенията на е, председателя, това имах да ви кажа. Знаете, че заседанието се излъчва в, дневния, в, в интернет. Точка трета. Протокол а, за заседанието от 8 май. Можем да приемем, че протоколът е одобрен, ако няма бележки, които да постъпят до края на днешното заседание. Точка четвърта. За бюджета за 2013 година. En fait, c'est le point 5. Не, всъщност това е точка 5. Точка 5, наистина. Точка 5. Мандатът за тристранните преговори. Днес е срокът за внасене на изменения и е, докладчикът е, е, поиска да отложим тази точка. Има време, защото тристранната среща на 9 юли. Това ни позволява да преминем направо към точка 6 обичайната точка за състоянието на преговорите за следващата многогодишна финансова рамка. Ще започна, след което ще дам думата на докладчика да продължи. Във вторник отново се срещнахме с триото председателства в колуарите на съвета и проведохме среща с наречената група за контакт, за да очертаем актуалното състояние на преговорите. С триото председателства проведохме обмен на мнение за Състоянието на документа, наречен Negotiating Box, изготвен от е, датското е, председателство е, за съвета през юни. Там за първ път ще се разисква, е, съгласно дневния ред, многогодишната финансова рамка на ниво съвет. Вие сте е, получили копие от този документ Negotiating Box. Няма да се спирам отново на неговото съдържание. Малко е странен текстът. Има и въпроси, свързани с бюджета, и въпроси, които се отнасят по-скоро до процедурата за приемане съвместно на актове има и някои детайли в тази връзка за участието на съвета в тази процедура. На този етап е, в много отношения е, са дадени е, различни варианти с текстове в средни скоби. Трябва да се гласува в съвета, за да се види кой вариант ще остане в крайна сметка. На съвета за вчера не е, можахме да е, махнем е, нито едни средни скоби. Тоест, преди да са започнали преговорите, се запазва този общ хоризонт с различните варианти. Използвахме като Европейски парламент този случай, за да повторим нашата позиция. В частност, това, че е необходимо да имаме бюджет своевременно, за да се финансират своевременно политиките на Съюза, да има съгласие по собствените средства, единство на бюджета, гъвкавост на бюджета. Това са все принципи, по които нищо не е даденост, доколкото не са приключили преговорите окончателно. И е, внесохме една страница и половина неофициален документ, е, повтаряйки всички тези елементи. Е, съгласно това, което бе решено в групата за контакт, неофициалният документ ще бъде изменен и допълнен, но много малко, за да се превърне в проект на резолюция която ще бъде внесена на следващото пленарно заседание и то от името на конференцията на председателите на политически е, групи. Всъщност това е обща политическа инициатива. Това се прави, за да е, може парламентът тържествено и официално да припомни своите позиции, основни приоритети, е, така, червените нишки, към които ще се придържаме преди Европейския съвет през юни. Е, за Европейския съвет за момента има само е, две теми предвидени за сега. Подкрепа е, на економическия растеж и многогодишната финансова рамка. Значи, тези две теми ще се разискват от един и същия Европейски съвет. Т.е. държавните и правителствените ръководители ще започнат най-напред с обмен на виждания по многогодишната финансова рамка, но Успоредно с това ще работят по линия на подкрепа на економическия растеж. Това вероятно ще помогне да се погледне положително европейския бюджет като фактор, който би допринесъл за растежа на Европа, отколкото да се подхожда отрицателно, в смисъл, че колкото е по-нисък бюджета на Европейския съюз, толкова по-добре, че много скъпо струват всичките ни дейности и така нататък. Мисля, че чувството на мнозинството, ако не и на всички, които участваха в началото на седмицата в тази среща, е, че явно Европейският съвет юни месец няма да бъде изобщо готов да приеме решение. Е, може би дори няма да може да е, приеме и ориентации, насоки. Е, няма да се слагат на масата никакви цифри. В документа, наречен Negotiating Box, няма да има цифри. Това не бе потвърдено от датското председателство. Мисля, че максималното, което може да се очаква от този съвет е да се постигне съгласие по желания график и по метода е, на работа на съвета при кипърското председателство. Това исках да ви кажа. От друга страна, в тази рубрика е, ще е, бъде представен документ, е, от докладчиците във връзка с гъвкавостта. Този документ всъщност е раздаден. Докладчиците желаят ли да допълнят? Доколкото виждам, не. Райнер, искаш ли да представиш документа за гъвкавостта? А вижте, господа, сега. Добре, Ивайло, заповядайте. Thank you very much, Mr. Oh. Някой няма папка. Pardon, alors on me dit, excusez-moi, il n'est pas... Извинявам се, значи документът не е в папката. Е, раздаден е по електронен път. В момента се раздава на хартиен носител. Извинявам се, казва председателя. Давам думата на Ивайло. Uh, Благодаря, господин председател. Ще бъда съвсем кратък, тъй като бих искал всички да прочитат документа. Идеята е следната. Искахме да структурираме своите основни идеи за гъвкавостта. Много пъти сме казвали, че гъвкавостта е много важен елемент от постигането на споразумение със съвета за следващата многогодишна финансова рамка и сме казвали, че повече гъвкавост е от решаващо значение, когато се променят економическите обстоятелства и когато е трудно да се предвиди как ще се развиват нещата до 2020 година. И всеки път, когато имаме срещи със съвета, настояваме като точка от дневния ред да се включи и гъвкавостта. Това е тема, която е свързана с работата на нашата комисия. Ако искаме от другите комисии да се обсъди правното основание, въпроси, е, свързани с гъвкавостта, винаги попадат под нашите компетенции. И така, изпратили сме ви първият вариант на текста. Опитахме се да обобщим какво има предвид под гъвкавост. Има различни инструменти и начини да се направи европейски бюджет по-гъвкав, така че сме ги обобщили и сме очертали настоящите разпоредби, какво може да се прави сега, в сегашната многогодишна финансова рамка, какво предлага комисията за следващата и какви са допълнителните ни идеи. Някои от тях може би трябва допълнително да се развият. Целта беше да се покаже къде точно се намираме, какво ни предлага комисията и какво бихме искали да постигнем по отношение на гъвкавостта. Това е просто един работен документ, документ, въз основа на който ще проведем обсъждането. Няма да навлизам в повече подробности тук, ще ви насърча просто да го прочетете, да го помислите. И ако искате да допълните нещо, сте добре дошли. Целта е да започнем да изграждаме позицията си за преговорите по многогодишната финансова рамка. Благодаря. Благодаря, Ивайло. Явно повечето членове не са имали възможност да прочетат документа и за това е трудно да се обменят някакви становища. Предлагам да си дадем време всички да го прочетат и на следващо заседание да се върнем към него. Разбира се, ако имате коментари, ще можете да ги направите. Това е ключов момент в тези преговори има няколко ключови момента. Един от тях е, е за собствените средства, другият е за гъвкавостта. Както припомни е, Ивайло, тук е, се включват много аспекти, категории, отношенията между тях, глобално равнище, гъвкавост, предмет на гъвкавост във време и така нататък. Това е обаче един от големите успехи на предишните преговори, дължащ се на нашия генерален докладчик. Това ни позволява добре да подходим и към настоящите преговори. Колкото по-малко е увеличението на бюджета, толкова по-необходима ще е гъвкавостта. Всъщност, събитията от сегашната бюджетна рамка показват, че всяка година има значителни фактори, които да бъдат съобразени. Финансовата и економическата криза, но освен това имаше и много други неочаквани събития, които се отразяват върху бюджета. Дадохме си сметка, че в някои случаи някои области, да кажем, по отношение на средствата за сближаване, процедурите са такива, че ние сме пленници на една невероятна липса на гъвкавост. За да се отървем от нея, да се отърсим от нея, е необходимо да имаме общи норми за гъвкавост, които са добре обмислени това е ролята на нашите преговори и ролята и функцията на комисията по бюджета, но е необходимо и регламента, който задава съдържанието на процедурите и тяхното развитие във времето да е пропит от гъвкавост. Там вече има други отговорници. Благодаря, благодаря на Ивайло, който е докладчик по темата. Естествено, ще се върнем на следващо заседание към всички въпроси, свързани с новогодишната финансова рамка и най-вече на документа за гъвкавост. Сега Райтер. Райнер. <laughs> Äh, Благодаря, господин председател. Просто един бърз, спонтанен коментар. Мисля, че групата би трябвало да използва времето от днес до следващото заседание, за да направи коментари по документа, за да може на следващото заседание да допълним документа. Мисля също така, че е необходимо да изясним как точно смятаме, че гъвкавостта може да бъде включена в регламента за многогодишната финансова рамка и дали може тя да бъде включена в междуинституционалното споразумение. Това е важен въпрос, който трябва да уточним вече на работно равнище имаме някакъв опит в тази област и мисля, че е добре да настоим комисията да направи допълнителни предложения по отношение на гъвкавостта, защото не смятаме, че все още са отишли достатъчно далече по темата. Комисията трябва се захване сериозно за работа по отношение на гъвкавостта. Има и други области, в, комисия, в които комисията е, е напреднала доста по гъвкавостта. Ето, например, гъвкавостта на изпълнението на договори от трети лица какво можем да кажем, например, за Джимес. Това е едно междуинституционално, междуправителствено споразумение, При всички положения това е доста гъвкава, е, доста несигурна и нестабилна позиция. А, ако комисията трябва да е пазител на договорите, нека да не го прави по страхлив начин. Нека да се види точно какво е необходимо. А, ИТЕР също е важен въпрос. Комисията въобще трябва да престане да стои с кръстени ръце а, и действително да изисква информация от държавите членки за точните цифри. ще се отнася до фискалния пакт? Казва се, това е междуправителствено споразумение, така че няма да се използва общностният метод. Един път така, един път иначе. Крайно време е комисията да вземе решение, коя философия иска да прилага и това е моята позиция. Благодаря, господин докладчик. Да, много интересно беше да чуем това усъвременяване на нашата информация. Благодаря пак. За сега го отлагаме до следващия път и междувременно вече имате документите. Минаваме на следващата точка от дневния ред, а именно седма. Докладчикът обаче помоли тази седма точка да бъде отложена – проект за коригиращ бюджет. Отлагаме го, значи, и този проект, тъй като съветът все още дори не е започнал да работи по него. Предлагам по този повод направо да се придвижим към 14-та точка. Ейдер Гардиасабал Рубиал е докладчицата за иновативните финансови инструменти в контекста на следващата многогодишна финансова рамка. Благодаря, благодаря господин председател. Да, това е първият ни обмен на мисли и смятам по този повод, че това е изключителна възможност за мен не просто да изложа резюме и преглед на бъдещия доклад, а по-скоро да чуя вашите мнения, вашите мнения, идеи, идеи на другите политически групи, става дума, относно това какво трябва да представляват иновативните финансови инструменти. Въпросът е важен, Важен е с оглед на финансиране на бъдещи проекти, тъй като съвсем скоро ще започнем работа по многогодишната финансова рамка 2014-2020. Целта е да се набира капитал обществен и частен, за да бъдат по-добре финансирани всички тези наши стратегически проекти, които посочихме като такива в стратегията Европа 2020. Инструментите които се споменават в съобщението на комисията, могат да бъдат разделени на две платформи equity или рисков капитал, а следващите са инструменти за заеми. Тези инструменти се използват в различни случаи и освен това са предвидени за конкретна употреба там, където пазарът дава дефект и има нужда от финансиране на проектите. От 90-те години всъщност работим с този вид финансови инструменти и на времето също бе нужно такова диференциране на инструментите. Сега обаче това е живо трептущо, тъй като пазарът на финансовите инструменти и на дългът се срина. Затова механизмите, които трябва да изработим, трябва да са достатъчно интелигентни, за да постигнат целта, която до сега не е постигата. Но в момента сме работили с 14 инструмента, които са били в областта на вътрешната политика и са управлявани в по-голямата си част от комисията и някои от тях дори от държавите членки, що се отнася до регионалната политика и други 11 инструмента в областта на външната политика с различни разновидности. Целта обаче е да се уточни защо са ни нужни тези финансови инструменти. Комисията смята, че до 2020 година е 1 милиард и 600 милиона ще бъдат нашите нужди. Всъщност даже с още една нула, трилион. Тоест, сумата, както виждате, е достатъчно грандиозна, за да не може да бъде обслужена от която и да било държава. Инвестициите в публичния сектор намаляват поради финансовата и економическа криза. Ня, намали се и кредитиране. Парадоксално обаче има спестявания в частната сфера. Нашата цел в този смисъл е да поставим в услуга тези частни натрупани капитали, в услуга да ги поставим на финансирането на нашите стратегически проекти. С помощта на европейският бюджет, който също е ограничен, ще постигнем едно по-добро, по-разумно използване на финансовите инструменти и съответно европейският бюджет ще бъде по-ефикасно разходван. До момента натрупаният опит е задоволителен, въпреки че в областта на кохезионните фондове имаше някои засечки. Комисията анализира тези засечки, тези проблеми и успя да очертае добри практики, които да се използват в бъдеще в финансовото управление. Но от общите им предложения на комисията е именно да се свие броят на тези финансови инструменти, броят им да бъде по ограничен, за да може диаметрът, периметрът на тяхното действие на свой ред да се убили, че освен това не трябва да се припокриват едни други, могат да се, да се допълват взаимно, но не да се изключват. И тук именно са въпросите, по които искам да чуя вашето мнение, преди да вземем решение за бъдещето необходимостта от финансови инструменти е очевидна. Мобилизират се средства, мобилизират се и човешки ресурси за тяхното разходване. И именно по тези въпроси трябва да е, се замисли ние тук в нашата парламентарна комисия. Целта е да стигнем до извода дали това може да се прави само от Европейската банка за инвестиции или или Разбира се, не слагам под съмнение експертизата, ноу-хауа на Европейската банка за инвестиции, тъй като те ползват вече много и широко спектърни финансови инструменти. Целта е обаче, освен Европейската банка за инвестиции, да се съсредоточим и в търсенето на други съюзници, за да може тези средства, които предлага Европейската комисия да се отредят за финансиране, средствата значи да са в крайна сметка достатъчни. Достатъчни за нашите стратегически цели до 2020 година. Финансирането е общо, глобално, но и с конкретни подточки, които може би трябва да обсъдим в дълбочина, за да видим дали съществуващите финансови инструменти ги обслужват в задоволителна степен или не. И едно нещо друго, което също бих искала да уточним, тъй като е противоречиво и най-вероятно ще се появява непрекъснато, а именно е, риска. Риска, тъй като тъй като това е част от самата природа на финансовите инструменти. И мнозина са пълни с съмнение за това какво, как ще се отрази това на нашия бюджет. Искам да ви кажа, че рискът присъщ на тези инструменти е изключител, е ограничен, минимален. Тоест парите са парите, които са предвидени в съответната бюджетна линия. Тоест няма риск няма реален риск за европейския бюджет. Това е просто субсидиране. Същият механизъм, който познаваме под името субсидиране. Целта е всъщност да финансираме проекти, чиято инвестиция след това отново ще се върне в европейския бюджет. И тук именно много се вълнувам от вашето мнение. Бих искала да го изслушам преди да е, напиша всъщност или да започна редактирането на първоначалния текст на доклада. Благодаря, председателя. Заповядайте. To the rapporteur for, for outlining uh... Благодаря, господин председател, казва Аниес. Благодаря и на председателя, че на докладчик, извинете, че очерта темата. Смятам, че темата е важна и съобщението на Комисията по иновативните финансови инструменти до голяма степен е приемлива за моята политическа група. Внимателно разгледахме позицията на Сметната палата за тези иновативни финансови инструменти. Без споменато, че по-добре да има по-малък брой инструменти, за да се избегне при покриването. Може да се каже, че някои от инструментите – постигат по-голям успех от други, но при всички положения е добре внимателно да разгледаме с какво разполагаме и какво си струва да продължим да използваме и кое трябва да преустановим. Има един нов е, иновативен инструмент, който би могъл евентуално да създаде частни, е, частен пазар за облигации, финансиращи инфраструктура. Това означава, че Европейският съюз може би полага основите на един нов пазар, който в един момент ще стане самостоятелен. Казва се, че инструментът е голям успех. Вижда се, е, е, че е, са били предвидени 5 милиарда евро, но са предоставени 6 милиарда евро финансиране. Отлична новина. Това означава, че можем да финансираме и повече проекти с ограничен риск за бюджета като цяло. Има и едно писмо от председателя Бароза, който призовава съвета и парламента да вземе предвид факта, че комисията се опитала да опрости нещата и да намали броя на програмите като цяло, така че е, не би било добре комисията и съвета да е, и парламента и съвета да изобретяват неща, които вече са съществували. Ето сега някои от нас може би се чувстват привързани към програмата за конкурентна способност и иновации. Е, те участваха в нейното съзнаване, но е добре да работим реалистично, разумно, да видим кои програми водят резултата и кои не. И ако някои не са толкова резултатни, да не ги повтаряме. Имаме предложение, има предложение за начина по който да се използват средствата от Европейската инвестиционна банка и Европейския инвестиционен фонд. Нямам коментари по този въпрос все още. Като цяло има успех в тази област. Опитахме се да призовем Европейската инвестиционна банка да се включи в политиката за развитие, но може да се окаже малко трудно, защото тяхната сила е в това, че те оценяват проектите по строго економически характеристики. Те са много добри в това отношение и създават излишък. А пък а, ние искаме от тях да изпълняват нехарактерни функции. Може би по-скоро те, тези функции принадлежат на някои от банките за развитие. А, така че мисля, че не е толкова добре да извиваме ръцете на Европейската инвестиционна банка и да, ги, да я принуждаваме да прави неща, в които а, няма а, опит, вместо да продължи да прави онова, което прави толкова добре. Друго нещо в съобщението на комисията бе свързано с факта, че когато се създават подобни инструменти, а, има и възвръщаемост на средствата, т.е. средствата част от средствата се изплащат обратно и а, могат евентуално да се използват по-нататък и трябва да обмислим точно как. По отношение на риска, аз нямам особени притеснения. Действително, заделя се сума, има риск, но не мисля, че тук може да се говори за хвърляне на пари на вятъра, особено що се отнася до институция като Европейската инвестиционна банка, защото тя е доказала, че при разходването на средства подхожда изключително разумно. Това са първоначалните ми коментари. Благодаря, Салвадор. Благодаря, господин председател. Моята политическа група приветства идеята и презентацията, като ни поднесе Ейдер, колегата Ейдер Гардия Сабол. Да, ясно е, че сме още в първата фаза на обмена на идеи. Определено Поделяме нуждата тези нови финансови инструменти да бъдат създадени. В комисията Шуре всъщност започнахме работа по тези въпроси. Тогава всъщност започнахме и диалога с ЕИБ в момент, в който започваха да се усещат бюджетните ограничения, и в момента, в който банковият сектор неохотно финансираше проекти, нови проекти. Очевидно е, значи, че тези нови финансови инструменти имат мултипликационен ефект към европейския бюджет, защото привличат частни инвестиции и освен това биха подпомогнали по-ефикасното ползване и разходване на публични средства, включително и бюджетът на Европейския съюз. Разбира се, Следва да вземем под внимание и факта, че субсидирането, което е предвидено в общностния бюджет, си има своите ограничения, изправене пред затруднения и не винаги националните държави са в състояние да намерят съфинансиране – към нашето общностно финансиране. Освен това, в традиционните финансови инструменти не дават добър резултат, когато рискът на съответния проект е повишен. Така или иначе, обаче, нашата политическа група е на следното предварително становище – Четири са тези пункта, които разбира се в никакъв случай не са в противоречие с мнението на докладчицата, но така или иначе искаме да ги споменем. Първо, необходимостта тези инструменти да се използват в конкретни, специфични ситуации, т.е. само за изпълними проекти, които обаче не могат да намерят финансиране на пазара. В този смисъл финансовият инструмент би бил взаимно допълнящ главната цел, а именно търсене на частно финансиране. На второ място търсене на равновесие спрямо между бюджетният контрол, осъществяван от нашата комисия, контрол на разходването на тези средства и, разбира се, гъвкавост – гъвкавост, за да можем да се съобразим и да отговорим на непрекъснато променящите се условия на пазара. Трети пункт, трета точка, тези финансови инструменти да се използват за предпочитане по същите насоки и тези си, които се съдържат в стратегията Европа 2020, инфраструктури и енергийни проекти. И накрая тези финан... иновативни финансови инструменти да се ползват ефикасно, а те ще се ползват ефикасно само ако са привлекателни за инвеститорите. Тоест, следва те да бъдат представени по един притегателен начин, за да могат наистина да се превърнат в альтернативен механизъм на финансиране. Разбира се, съгласни сме, с това, че рискът от ползването на тези финансови инструменти е ограничен. И това е именно една от положителните страни, подчертана от ЕИБ, още в началото, че няма или е много минимален рискът. И това за нас е важно, тъй като дава едно рамо на кредитирането в европейския бюджет. И ние определено като политическа група приветстваме това развитие на, събитието, на събитията. Така че, Ейдер, имаш зелена светлина от наша страна. Благодаря. Си, Салвадор. Благодаря, Салвадор, господин генерален директор. Радваме се, че сте ни удостоили с присъствието си, но преди да дам думата на вас, господин Джовани Лавия и след това ще дам думата на вас за коментари. Е, Благодаря, господин председател. Всички знаете, че Европейската инвестиционна програма цели укрепване на всички инфраструктурни мрежи в енергетиката, в транспорта и така нататък. И това предполага инвестиции на европейско ниво на стойност над 1,5 трилиона евро. Всички действия във връзка с стратегията Европа 2020 година, всички действия свързани с економическото възстановяване, предполагат неотложна необходимост от бързо осъществяване на пакета. Същевременно предложенията на Комисията за инфраструктурата а, в многогодишната финансова рамка а, са свързани само с 50 милиона евро. Напълно недостатъчно за, от, в сравнение с това, от което се нуждаем. Всички се нуждаем от инфраструктура, от друга страна са много малко ресурсите за нейното изграждане. И е потребно да се предприемат действия незабавно с цел излизане от кризата. Това е целта на финансовите инструменти. Техните е, възможности е, са мултипликационни. Те произвеждат мултипликационен ефект е, с много малко ресурси. И още нещо. Струва ми се, че Европейският бюджет трябва да предвиди рекапитализация на Европейската инвестиционна банка, така че рейтингът ти да остане такъв, че да гарантира е, наличие на заеми, на заемни средства, е, подходящи за постигане на дългосрочните ни цели. От друга страна, съм напълно съгласен е, с казаното е, за взаимната връзка и взаимодействието между тези инструменти. Бих искал комисията да е дори по-смела в предложенията си за проектните облигации в непосредствените намерения и също така по отношение на средствата, които отпуска. Благодаря. Давам думата на генералния директор. Благодаря, господин председател. Най-напред искам да приветствам факта, че вашата комисия разисква въпроса за иновативните финансови инструменти. Това е особено важна тема е, в сегашните бюджетни условия. Както добре бе казано, ефектът на лоста е много важен. Това, което искам да заявя на този етап, е, че добре да се говори за всичко това – но е също така добре да се гарантира е, и действието. Първото бойно поле за снабдяване с тези финансови инструменти е финансовият регламент. Ние утре ще проведем тристранна среща по тази тема. В частност по въпроса за финансовите инструменти и по тема, която е абсолютно централна. Техническа а, тема, но а, а, тя е свързана, а, както каза госпожа а, Гърдия Забал, а, с реинвестициите и с потоците, които се генерират от финансовите операции. За да имаме е, финансови инструменти, които са интересни за стопанските субекти и им позволяват да се включат в съвместни операции с частния сектор, е много важно да гарантираме за определен период глобална финансова сума, с която можем да играем и която привлича тези стопански субекти. Всъщност въпросът за тези потоци е много е, нерешен. Остава нерешен на ниво съвета. Има държави членки, които смятат, че е, всички е, приходи от капитала и лихвите трябва да се е, връщат в е, бюджета на Съюза. Това създава значителни проблеми за ефективното е, функциониране на по-голямата част от финансовите механизми. Е, с е, ГДТ, например, в момента е, наблюдаваме положителен пример, защото там е, се реинвестират сумите. Значи, първата трудност при финансовите механизми ще бъде да се постигне съгласие между Европейския парламент и съвета, естествено с подкрепата на комисията, за да се гарантира решаването на този въпрос по удовлетворителен начин – цел инструментите да бъдат привлекателни за економическите оператори. Това а, са коментарите, които искам да ви предложа в навечерието на тристранната среща, а, посветена утре на а, финансовите инструменти и механизми. Благодаря, господин генерален директор. Това е много уместна бележка. Естествено, ние ще съобщим вашите бележки на Инге Гресле, нашия докладчик. Тя в момента не е в залата, но тя със сигурност ще си вземе най-голяма бележка. Господин Калфин, благодаря. Въпросът за постъпващите потоци, входящите потоци, е, поставен от генерал директор, е извънредно важен. Парламентът има ясна позиция. Съветът обаче почти никога не е изразявал а, е, съгласие а, с а, този подход. За това а, ние а, не обсъждаме а, многогодишната финансова рамка и финансови регламент едновременно, но това е един централен въпрос, който трябва да се впише в логиката на комисията. За да е устойчив един механизъм, трябва средствата, отпуснати за него, да бъдат пазени на някакво ниво. Това е логиката, но съветът трайно се противопоставя. Много е силна опозицията. Разбира се, ще говорим с Ингеборг по тази тема, но е, темата е, всъщност е много тежка в съвет. Председателя, да, това е ясно. Ако няма възможност за повторно използване на средствата, явно механизмът ще се изчерпи и ще прекрати съществуването си. Да, сега, госпожо докладчик, искате ли да а, обобщите? Да, ще взема думата, въпреки че няма кой знае какво да добавя. Изглежда, че групите сме на едно и също мнение, го споделяме с това на комисията. Така че доклада, който ще изработим, ще бъде в същата посока. Така наречените и потоци оказва се, че са важни за всички ни и ще изработим съответна позиция. Както каза обаче представителят на комисията в началото, Важни са тези потоци, определено са важни постъпленията, но след това са не по-малко важни, да, не по-малко важно е да съществуват след това инструменти за тяхното опериране. Както каза Салвадор Гаррига, трябва да постигнем равновесие между контрола от страна на нашия парламент и съответната гъвкавост – ако, ако хванем обаче положението в желязна хватка, имаме този обичай, то тогава ще го задушим. Тоест, наистина трябва да има контрол, наистина трябва да има а, демократичен мониторинг, но да не забравяме, че крайната цел е всъщност да привлечем частен капитал. Хубаво е да има контрол, но да не е прекалено. Салвадор казва, се, казва, че тези средства трябва да бъдат използвани в, в конкретни, специфични и изпълними проекти. Наистина, целта е такава. Специфични ще бъдат целите, за които се използват тези инструменти. Иначе би било обикновено субсидиране. Целта е да се подпомогнат да се подпомогнат тези проекти, които са изпълними и стратегически, но поради дефекти на системата не могат да намерят финансиране на пазара в този момент на криза. Наистина ЕИБ е и ще продължава да бъде чудесен механизъм винаги, когато имаме нужда, се обръщаме към тях. Искаме непрекъснато повече, все повече ги притискаме. Целта е до кога ще издържат. Затова това всъщност аз се питам дали не трябва да разперим още повече ветрилото, за да обхванем повече желаещи, да създадем нещо като коалиция на желаещите да си сътрудничат с нас капиталът на B трябва да бъде увеличен с 10 милиарда. Това е, е предложението всъщност на Барозо и по този повод ще успеем да наберем 160 милиарда евро за инвестициите, които тук обсъждаме в момента. Дебата продължава. Това е само началото и ще имаме възможност да обсъждаме доклада в дълбочина. Благодаря. Благодаря. Благодаря, госпожо докладчик. По тази тема си спомняте, че е, бяхме посветили една сутрин на разисквания във връзка с проучване, което е, е, е, беше изготвено от множество мозъчни тръстове на 25 април, както посочи и докладчика. На следващото ни заседание на 20 юни сутринта е, ще е, бъде дадена равносметка за нашето проучване във връзка с използването на новите финансови инструменти и тяхното отражение върху общностния бюджет и националните бюджети. Именно по този повод на 20 юни ще разискваме доклада на Ейдер Гърдия Забал. Междувременно комисията за бюджетен контрол прие становище. Всъщност то трябваше да бъде прието на 30 май. Трябваше да бъде прието на 30 май. ИТРЕ също ще ни даде становище на 21 юни, а на 12 юли сме предвидели гласуване в нашата комисия и разискване в пленарно заседание през септември месец. Благодаря ви. Сега предлагам да преминем към точка 10. Дерек в залата ли? Дерек не е в залата. Добре, ще е, ви помоля да потърсите Дерек, а докато той дойде да разгледаме точка 8, тъй като колегата Йенс Гайер присъства. Във връзка с подпомагането от страна на Европейския регионален, фонд за регионално развитие за постигане на целта Европейско териториално сътрудничество. Давам ви думата, колега. Благодаря, господин председателю. Днес сутринта имам по-малко изменения. Във връзка с текста за европейското териториално сътрудничество, мисля, че това се дължи на факта, че е, предложението на комисията няма защо да се е, обсъжда пространно. Граничните райони са важни за е, транснационалното сътрудничество. Искам да подчертая, че това категорично е програма, която може да изведе на преден план допълнителните ползи в европейски мащаб, тъй като транснационалното сътрудничество може е, да подпомогне сближаването в Европа. А може да подпомогне и развитието на микрорегионите. По това работи парламентът. Е, програмата за европейско териториално сътрудничество следователно е важна и защото Настъпват е, е, проблеми е, понякога е, в европейската трансгранична е, политика и е, те трябва да бъдат преодолени чрез сътрудничество. А това се постига на политическо ниво. Затова искам да се изкажа в подкрепа на проекта на комисията за самостоятелно правно основание, когато става дума за вноските в Европейския фонд за регионално развитие. Това е и едно от исканията на Европейския парламент. Ако погледнем цифрите, е, Тук има някои резерви, но все пак говорим за 3,8% е, за европейско териториално сътрудничество. В процентно отношение не изглежда голяма стойността, но всъщност е на лице увеличение в сравнение с актуалния финансов период. И тази цифра се равнява на 11,7 милиарда евро за периода 2011 година. Подкрепям това увеличение. Важно е да се подчертае, че е, разбира се, няма да, про, да се стигне до добри резултати, ако държавите членки продължават безогледно да съкръщават средства. Така че това увеличение няма да го постигнем, ако държавите членки е, се придържат към склонността си да съкръщават. Е, посочвам това в преамбиола. Специално е, съм а, е, очертал тук проблемите, на които се натъкват а, е, крайните получатели на помощта във връзка с програмата. Комисията предлага суми които, и действия, които ще улеснят всичко, ще упростят работата. Това са важни предложения, което има голямо значение. Аз подчертавам това, защото живея в пограничен район на границата между Холандия и Германия. Но там във всички случаи имаме три бюджета европейски, национален и регионален. и значи имате един крайен получател, който служи на трима господари, ако мога така да се изразя. И един път, като пробват хората да се ползват от тази помощ, никога повече не пробват отново. Всъщност, трябва да има възможност за практическо ползотворяване на средствата. но са най-различни изискванията за бюджетното подпомагане. И за това помощта е много по-малко полезна, отколкото би могла да бъде. Важно е, е тук да се подчертае, че това е един от начините да се повиши привлекателността и държавите членки имат своята роля. Би трябвало да се упростят процедурите бюрокрацията а, не съществува само в Брюксел. И тук а, можем на това ниво, а, на ниво регион да се преборим с бюрокрацията. Аз имам реални примери за това, кое как функционира. А, мисля, че е добре всички колеги да имат представа за това, а, което става по техните места. Сега, Ласло Сориан. Е, alapvetően е, a néppárt egyetért a az elhangzottakkal, illetve a benyújtott anyagok. Благодаря. Наистина, Европейският парламент и групата на НП са съгласни с основната линия, следвана от този документ. Сега, бих искал просто да подчертая няколко пункта. И може би това ще доведе след това до предлагането на изменения. 7 годишната рамка трябва да бъде увеличена с 5% и кредитите за кохезионната политика следва да бъдат запазени най-малкото на равнището от предходния период 2007-2013 година. Комисията на противно на нашите предложения предлага да бъдат ограничени средствата, урязани с 5%. Има новини, които ни достигат от съвета по посока, че това ограничение ще бъде още по-голямо, около 17 милиарда евро. Това е, разбира се, слух, но слуховете винаги тръгват от някъде. Естествено, това не е по вкуса ни в никакъв случай, особено предвид на това, че кохезионната политика е един от най-важните европейски инструменти и един от коридорите, по които ще излезем от кризата. Това е поне главното намерение на ползването на тези инструменти, на този инструмент, кохезионният по-конкретно. Ето за това, господин председател, смятам, че този доклад ще бъде гласуван колкото се може по-бързо в пленарна зала и ще прати ясно послание от страна на парламента, смисъл такъв, че трябва да преобърнем начина си на мислене или поне начина на мислене на съвета. Подкрепям амбициозните намерения на докладчика и най-вероятно ще предложа няколко изменения в смисъла, който току-що изложих. Така или иначе смятам, че ще има подкрепа. Благодаря. Сега има думата Годманис. Благодаря, господин председател. Ще се спра на няколко неща. Тук говорим първо за цифри, които не са официални. Това е само предложението на комисията и не знаем какъв ще е резултата? 3,48 или нещо друго, не знаем. Но това са единствените цифри, с които разполагаме в момента. Приложението по тези фондове, за съжаление, не винаги е толкова добро, колкото на национално равнище. Защо? Защото в някои страни те се управляват от региони, в други се управляват а, централизирано и ако се проследят цифрите, се виждат някои проблеми при приложението. Все още не сме видели е, неизпълнените поети задължения по тази част от кохезията – От финансова гледна точка докладчикът по, този, по тази цел за регионално сътрудничество може да предложи увеличение на финансирането до 85%. Не ми е много ясно какво ще е въздействието на това върху бюджета. Въпреки, че може да излязат някои изменения, ще трябва да реагираме, защото от бюджетна гледна точка, ако искаме по-висока степен на съфинансиране, тогава трябва да има средства, с които то да се осигури. И тези изменения, които ще бъдат предложени от постоянния докладчик е, за Генерална дирекция регионални въпроси е, будят въпроси. Благодаря, господин Фонси. Е, Благодаря, господин председател. Само да ви кажа, че гласувахме доклада на Васер Шмидт, който предлагаше 7% заемане на тези кохезионни фондове в областта на регионалното развитие. Следователно, кохезионните фондове следва да продължат да преодоляват границите, които все още съществуват по пътя на прилагането на европейска добавена стойност. Това все още не е преодоляно и обменът не е безпрепятствен. Сега, новите инструменти, които създадохме по силата на регламента, който подсигурява повече ефекасност, са все още съвсем млади и най-вероятно не са показали целия си капацитет. Затова е особено важно парламента да поддържа да поддържа линията си и да поддържа идеята за 7% за кохезионното развитие. Благодаря председателя. И аз е, на свой ред искам да подчертая важността на този въпрос. Мнозина от нас със сигурност вече имат примери за инициативи от в областта на трансграничното сътрудничество. Чували са или са били свидетели лично. За това знаят колко понякога е трудно човек да се справи с комплексните общностни процедури, но не само общностните процедури са сложни и засукани, а и националните и местните. Плюс това, което току-що спомена колегата Алфонси, а преди него колегата Голманис, а именно, че това сътрудничество понякога поставя на карта сближаването между дадени държави. Не всички могат да си сътрудничат безпрепятствено. И това е източник за неравнопоставеност и за нови търкания. Затова бюджетът и освояването на кредити тук в тази област са недостатъчни. Вчера проведохме важно заседание относно освояването на кредити за плащания и това отново ще се постави като точка от дневния ред, когато почнем обсъждането за, на бюджета 2013 година. Комисар Левандовски дори подчерта изрично, че всъщност преди 3 години решихме да отпуснем 5 милиарда евро за 5 години за подкрепа на економическото възраждане на Европа, така наречения план за съвземане, план за възстановяване след финансовата криза. Хубаво е, решихме така да постъпим, но три години след това стана ясно, че част от тези кредити не са не са освоени. Нещо, което е меко казано неприятно. Три години по-късно. И тези неосвоени средства са свързани с трансгранични проекти между държави, които е, жела желали да си сътрудничат в някои особено стратегически проекти, като например газодукта на Буко. Тоест, твърдим, че трябва да заличим съществуващите, макар и вече невидими граници между европейските държави, а пък от, сво... от друга страна издигаме административни бариери, които в крайна сметка биват тълкувани като проява на политическа недобра воля. Тоест, тоест именно тук трябва да насочим нашето внимание и да контролираме разписването, редакцията на текста, защото той да се превърне в финансов инструмент от най-висока, от най-висока възможна категория. Особено внимание трябва да отделим на цифровото изражение. Процентите са добре разпределени, но нашата бюджетна комисия не бива да забравя, че по отношение на правното основание на политиките, по които ще работим след 2014 година, подчертано настоявахме пред останалите парламентарни комисии до момента или да не говорим за конкретни цифри, ако е възможно. Тоест, е, целта значи да се продължава да бъде нашите изменения и те да са в същата линия. Разбира се, че в един определен момент ще се наложи да заговорим за цифри, но за момента в този начален стадий на преговорите предпочитаме да не слагаме цифрово измерение. Господин докладчик, искате ли да вземете думата отново? Не, не искате. Благодаря ви. Благодаря и на докладчика, и на взелите отношение, колеги. И преминаваме по-нататъка, тъй като по този въпрос ще говорим на заседанието ни на 20-21 юни. Изменения се предлагат до утре, се приема до утре на обяд. Проекто докладът ще се гласува на 10 юни. Не, извинете, на 20 я... на 20 юни ще дадем нашето становище на Реги и ще видим евентуално на кое пленарно заседание ще се падне гласуването на този текст. И така, приключихме с 8 точка. Дерек дойде. И тъй като е тук Дерек, не, трябва да се възползваме от гастрола му и му даваме думата за общо приложими разпоредби на Европейския фонд и за отмяна на регламент 1083. Uh, благодаря, господин председател. Много ви благодаря за това, че изтеглихте по-напред тази точка. За малко да я пропусна. Тук говорим за едно становище, което е удоволствие. С такава лекота се изготвя. Има големи обсъждания по тази тема в Комисията по регионални въпроси, но ние като Комисия по бюджет имаме възможност да представим своята позиция по този регламент. В становището приветствам факта, че комисията предлага общ набор от правила за няколко различни фонда. По този начин могат да се създадат възможности за синергия, за синергизми между различните фондове, включително Европейския социален фонд и други фондове, така че така ще се постигнат по-добри резултати. Приветствам допълнителното упростяване по отношение на хармонизирането на правилата за допустимост, създаване на правила за плащане на фиксиране суми, също и електронната кохезия. Що се отнася до условията, предварителни и последващи условия, ексанте и експост, много важно е да не се създава допълнителна тежест. Това са общите ми коментари. Приветствам предложението на комисията като цяло, но има и някои елементи, в кои... с които не съм напълно съгласен. Един, един от тях е идеята за макроекономическите условия. Това е идея, която няма много поддръжници. Може би в комисията има няколко поддръжници, но навсякъде другаде реакцията е отрицателна. Не мисля, че е добре да се наказват регионите за грешки, които могат да са били допуснати на национално равнище. Затова съм против условията, свързани с макроекономически показатели и предлагам да се заличат. Друго притеснение е свързано с резерва за постигнати резултати. Мисля, че времевото разпределение е погрешно. Този резерв ще е на края на програмите. Другият въпрос е, че регионите могат да предлагат проекти, които много лесно се постигат, много лесно се изпълняват, за да получат средства от този резерв. Затова мисля, че това не е добра идея и предлагам да, предлагам да се заличи това упоменаване. Говоря и за новите преходни региони, предложени от комисията. Аз и комисията Реги е, подкрепяме тази идея. За съжаление обаче вчера в комисията по бюджетен контрол се чуха различни становища, но е важно да се види каква е позицията и на комисията по бюджета. Тук е добре да се разглежда пропорционалното финансиране – за регионите в традиционните категории. Например, ако даден регион е на 76% от БВП, е, от брутния вътрешен продукт да получи повече средства от тези, които е, имат е, брутен вътрешен продукт от 95% от средното. И накрая, общите нива за кохезионната политика. Дори в предложението на комисията има намаление с 18 милиарда евро. Ако някои държави членки постигнат целите си, намалението ще бъде още по-голямо и тук трябва да е, включим е, алармата. Защото, както казват колегите, политиката за сближаване трябва да се финансира най-малкото на настоящите нива на финансиране. По настоящем економическите обстоятелства в много от бедните райони са много тежки и тези райони разчитат на кохезионната политика. Не е разумно да се орязват тези средства. И накрая няколко коментара, свързани с моя доклад. Направил съм 19 изменения към предложението на комисията, 4 от тях са от техническо естество, а останалите са свързани с споменатото от мен до сега. Има и изменения, свързани с препятствията, с които се сблъскват кандидатите при финансирането на проектите. Очаквам коментарите и измененията на колегите. Благодаря, господин докладчик. Would like to stress also, uh, uh... Господин Годманис. Господин Вон е и в регионалната комисия и ние много добре знаем там как се развиват нещата. Аз искам да кажа на комисията по бюджета как според мен стои положението. Първо, работата на комисията по регионално развитие е да дава изменения, които променят нормативната уредба. Това не е резолюция. Първото, което искам да кажа, е, че след измененията Вчера в 6 часа беше срокът за измененията в Комисията по регионално развитие. Документът е станал напълно различен от първоначалния проект на комисията. Затова вчера говорихме с регионалния комисар Хан и той категорично каза, че ще отстоява твърдо позицията на комисията. Резултата от измененията на парламента не е ясен. Не знам как са били те приети в регионалната комисия и в, на пленарно заседание дали ще бъдат приети, но във всеки случай резултатът е напълно различен документ. Няма да навлизам в детайли. Много са измененията. Но ако се съсредоточите върху бюджетния подход, а това ми се струва необходимо в комисията по бюджета. Това е нейна работа да се грижи за бюджета. Първо, комисията по регионалните въпроси напълно се отказва от, фонда, от резерва за резултатите. 5% в средносрочен план. Някои страни не са изпълнили ангажиментите си по различните програми и когато това е случаят, могат да вземат 5%. Това означава не точно да получат нови средства, а да бъдат пренасочени средства към програми, които имат шанс за изпълнение сега. Ако сте изпълнили 95% от всичките си задължения, тогава накрая ви плаща 5% комисията. Ако не сте изпълнили, е, няма да получите такова плащане, но във всеки случай комисията се намесва в е, средносрочен план. Е, много категорична беше комисията по регионални въпроси, защото комисията не можа точно да очертае параметрите, кога ще се дават тези 5% и кога ще се отказват? Комисията иска да а, създаде а, а, този резерв от 5% по свои причини, които не са пряко открито заявени. Е, нали, те изхождат от опита с определени страни които са получили доста голям обем средства от Фонда за сближаване. И идеята е да се даде възможност, когато някъде има неизпълнение, да могат средствата да бъдат пренасочени. Но ще бъде много силно противоречието, защото комисията стои на своята позиция и комисията по регионално развитие също, по макроекономическата обословеност комисията Реги всички са против. Е, не всички, но поне според мен мнозинства. От бюджетна гледна точка, какво иска комисията? Да бъдете в добра форма и в добро състояние, за да привличате средства. Нормален бюджетен дефицит, нормални стопански параметри. Това е въпрос за кокошката и яйцето за да подобрите параметрите в някои страни, където няма никакви правителствени ресурси, поради орязване, трябва да получите помощ. И всъщност проблемът е свързан с това, което иска комисията. Те по е, в известен смисъл искат е, разпоредбите за пакта за стабилност да ги прелеят в е, този регламент. Шесте нормативни акта и пакта за стабилност да бъдат заимствани, така да се каже. И това предизвиква силна реакция Комисията по регионални въпроси. Комисията твърди, че ако са много лоши показателите, тогава средствата просто се прахосват. Така че тук също ще има големи противоречи. Третият въпрос е въпросът за предварителния контрол. Трябва да уверите комисията, че ще се ангажирате, че ще имате воля. Вчера говорихме за проблема с плащанията. Комисията по регионални въпроси а, намери формула, а, според която предварителната оценка няма да бъде а, забравена, но така ще бъде обвързана с целите на сближаването. Но комисията не знае дали ще промени становището си. Мисля, че може би мнозинството ще гласуват за този нов механизъм свързване на Европа. Само, че е, този нов механизъм отнема 10 милиарда от е, фонда за сближаване. Доколкото знам, е, предложението е, е е, свързването на Европа да се използва като механизъм само от страните, които отговарят на условията за е, фонда за сближаване. Е, тук също ще се породят сериозни противоречия, защото взаимната свързаност е огромен проблем в Европа. И там всички региони трябва да имат възможност за достъп. 5,1% по-малко са средствата в а, фонда за сближаване. Ако добавите свързването на Европа, се получава 6% повече. А, обаче а, не е правилно да се мисли, че всъщност има реално увеличение по раздел А и по раздел Б. Мисля, че трябва сериозно да поговорим дали тези цифри а, са налични дали тези средства могат да бъдат използвани от бюджетна гледна точка. До сега в регламента не са дадени никакви цифри. Ако останат цифровите показатели такива, каквито ги мисли комисията, може би ще постигне резултат. Обаче, ако има намаление от 10%, както някои предлагат, според мен е регламента за сближаването ще е, се разпадне. Е, значи е, това, което, на което ние настояваме е минимума. В противен случай просто губим целите си. Господин Сурян. Благодаря, господин председателю. Не искам да повтарям това, което каза във връзка с миналата точка от дневния ред. Двата въпроса са свързани. Подкрепяме становището и естествено има място за изменение. Има обаче един въпрос, породен от коментарите е, във връзка с предходния дебат. В момента не разискваме цифри. Но също така чухме, че е, сумата от 2009 до 2013 година е, за кохезионната политика трябва да бъде запазена. Стори ми се, че предложението е, беше на председателя, а именно е, да не цитираме е, конкретни цифри ние е добре да кажем, че искаме да отделим 3, и нещо си процента за трансгранично сътрудничество, обаче от какво точно, след като не знаем от какво точно ще отделяме, как ще изчислим процента. Всяко увеличение по един ред неизбежно води до намаление по друг ред. имаме общо споразумение, е, в такова положение сме, че е, парламентът трябва да тегли черта, отвъд която не може да се преминава. И всъщност основният е, риск тук е невъзможността да се приеме предложението. Ако не можем да определим ние пределите, не сме в състояние да приемем а, това, което ни се предлага. За да може да функционира а, политиката за сближаване в Европа, където се говори високопарно за стратегията Европа 2020 за създаване на работни места – не е приемливо да предвиждаме съкрещение в политиката за сближаване. Това трябва ясно да го а, заявим. И в преговорите, които текат а, успоредно, а, се чуват а, и други становища. Трябва да бъдем много последователни в подхода си и в отстояването на позицията си. Още е, един въпрос искам да повдигна, по който, за съжаление, не виждам решение, но не зная дори дали парламентът е в състояние да предложи решение. Цялата политика за сближаване е, е подложена на критики е, от две категории. Първо, че отпускането на средствата е бавно, това постоянно се чува. Има и друг проблем. Страните, които ефективно ползотворяват средствата и действат законосъобразно, дори те може би е, не действат чак толкова ефикасно. Трябва да има консенсус между тези, които отпускат средствата и тези, които ги използват. Имам предвид средствата за сближаване. За постигане на целите посредством програмите. Смятам, че тук идеите на комисията са много слаби. Не се въвежда никаква система а, за а, така отличаване на успелите и санкциониране на неуспелите. Но това е проблем, чието решение не се намира при нас. Говорим за големи суми пари и ако се използвате ефективно и резултатно, могат да допринесат за излизане от кризата. Също така не би трябвало парламентът да се разделя на групи, също така и потребителите не би трябвало да се разделят на групи и едни да се посочват като по-успели, а други като по-неуспели. Председателят, благодаря колега. Ако ми позволите един личен коментар. по деликатните въпроси, поставени от докладчика, някак се добавя и темата за макроекономическите условия. Е, по е, някои е, от програмите са спрени плащанията поради неудовлетворително управление на финансовите процеси. Може би трябва да се подхожда еднакво при всички структурни фондове. Може ли да се е, поставят същите условия и за социалния фонд, и за фонда за сближаване, и за земеделския фонд? Трябва поне да си зададем въпрос. От друга страна, За страните с силна степен на децентрализация, в които регионите или областите разполагат с много значителни бюджети. И задълженията не се изпълняват, не се спазват националните условия и правила за управление на бюджета, в резултат на което се получава тежък дефицит не трябва ли за тази ситуация да бъде отчетена от регламента? Да кажем, не прилагаме макроекономическите условия на национално равнище и да наказваме, така да се каже, проектите на регионалните органи заради недоброто управление на национално ниво. Не трябва ли поне да отразим факта, че някой път недоброто управление е на ниво регионални органи? Обвързването на предоставянето на средства от фонда за сближаване, от структурните фондове с тъй наречените макроекономически условия е, поставя структурни проблеми. Но във всеки случай, е, когато се стигне до детайлите, ние би трябвало да помислим дали да имаме еднакъв подход към всички аспекти или да отчетем това, че има е, различни фондове и доста големи разлики в регионите, поради което еднаквият отговор на проблемите навсякъде не е възможен. Това е принципен въпрос, който поставям за разсъждение. Благодаря. Господин докладчик, искате ли отново да се изкажете? Very, very briefly. Съвсем накратко. По два въпроса. За макроекономическата обословеност. Съгласен съм с господин Горманис. Е, комисията по регионално развитие почти е, единодушно е против аз съм против и по друга причина, извън посочените. Именно, че една държава членка, която вече е в финансови затруднения, няма смисъл да бъде лишавана от повече средства, при положение, че економическото благосъстояние на регионите може да бъде подобрено чрез тези средства. Другата Другата ми идея, другото е, съображение е, е за общата сума за фонда за кохезия следващия път. Е, комисията иска малко увеличение. Парламентът също има ясна позиция за запазване на средствата, но не знаем каква е позицията на съвета. Някои държави членки са за намаление, други за увеличение. Зная, че някои държави членки вече твърдят, че може би в бъдеще можем да стимулираме економическия ръст в Европейския съюз, като се опрем на фонда за сближаване и структурните фондове. И това дава повод за малко надежда, поне за в бъдеще, за това, че няма фондовете да бъдат накърнени. Благодаря. Благодаря, господин докладчик. Припомням, че е, по доклада на господин Вон. Трябва да внасяте изменения утре до 10 часа на гласуване. Ще го подложим на следващото ни заседание на 20 и 21 юни. След нашето становище, комисията по регионално развитие ще гласува по основния доклад на заседанието си на 10-11 юли и след това ще е, уточним е, внасенето на доклада в пленарно заседание допълнително. Предлагам ви сега да минем към двата доклада, за които отговаря колегата Гудзолино. Искате ли да представите е, докладите един по един или двата заедно ще ги представите? Вие определяте. Нека сега да подхванем точка 9. Фонд за сближаване. Come è noto, gli obiettivi che si propone il fondo di Благодаря. Част от целите на Кохизионния фонд е, са свързани с подкрепата за инвестиции в държавите членки, там където има брутен вътрешен продукт на глава от населението под 90% под, а, от средното за Европейския съюз. Комисията предлага за този фонд 68,7 милиарда евро, което е намаление в сравнение с предходния програмен период – Нещо, което очевидно води и до проблеми, свързани с средствата е, от Кохезионния фонд, с наличието на средства. Става по-сложно, по-тежко положението, а средствата се намаляват. И така, първият въпрос тук е как да се постигне по-добро отношение между целите на фонда и инструментите и ресурсите, които заделяме за този фонд. След това изваждаме от фонда 10 милиарда за проекти, свързани с програмата Свързане на Европа. Трябва да избегнем ситуации, в които държавите членки, които трябва да управляват ресурсите, забавят още повече механизмите за приложение. И така трябва внимателно да обмислим използването на тези ресурси. Така ще се увеличи качеството на е, разходването на средствата. И средствата, които не са използвани в държавите членки, трябва да останат в бюджета на общността. Още през 2011 година парламентът заяви, че трябва поне с 5% да се увеличат средствата, за да може да се постигнат зададените за този фонд цели. Струва ми се, че това вече е трудно. така че тази година трябва да настоим поне да се запази финансирането такова каквото е било в предходната година. Има и други важни е, въпроси тук, свързани с инструментите. И поради целите от стратегията до 2020 година и поради историческото развитие на този фонд и неговите цели да, намалят, да се намалят различията между регионите – 68,7 милиарда отиват в Кохезионния фонд, а 84 отиват в социалния фонд. Максимум 183 милиарда са на разположение за тези цели за следващия период. Намалението е 10% в сравнение с предходния програмен период. Очевидно е, че особено при този фонд има сериозен проблем поради разликата между целите, които са набелязани и ресурсите, които са заделени, за да се постигнат тези цели. И така в своя доклад предлагам да се добавят към традиционните цели на този фонд и дейности, свързани с туризма и културата – всичко това е свързано с искане от Сметната палата, където се казва, че туризмът и културата са области, в които има най-добре постигнати резултати в предходния период в връзка с качеството на създадените работни места и тяхното количество. Важно е да се видят какви и приоритетите. Казва се, че ако се концентрират повече целите, ще има по-добри резултати. Имаме и една критика, свързана с резерва за постигнати резултати. Целта на този резерв е да се увеличат до максимум използваните средства, но така се губи възможността да се създават синергизми между различните инструменти. И накрая. Отношението между ресурсите, които са на разположение, 183 милиарда и зададените цели, е такова, че трябва да се преразгледа, защото има намаление от поне от 10% е, в сравнение с предходния период. Смятаме, че средствата трябва да са най-малко същите предоставени от, в предходния период, защото имаме цели и трябва да се предоставят средствата за тяхното постигане. Това е в общи линии, господин председател. Съдържанието на, на тези два доклада. Благодаря, господин Сориан. ezeket a jelentéseket is, mint a, a ma tárgyal többiek. Благодаря, господин председател. Във връзка с предишния доклад по този въпрос, ние пак подкрепихме същата позиция. ЕНП става дума. Въпросът за перспективите отново бе повдигнат за перспективите и тяхните цифрови индикатори, които можем да очакваме, 5 увеличение, за което говорихме миналата година, се отнася за целият бюджет на Европейския съюз. А кохезионната политика за нея мислехме да запазим старите стойности. Пак, пак по, настояваме на това по стратегически причини, даже може би дори да тръгнем на по-смело решение, нещо, което обаче не би било много последователно с предходната ни позиция. Всичко това с оглед, от, с оглед на желанието ди за да запазим ниско ниво на разходите. В противен случай просто бихме били смешни в очите на другите, ако не поддържаме нещо, което сме изразили като приоритет преди това. Е, сега, това, което иска съвета е едно, приемането на бюджета е нещо друго, е нещо съвсем трето е неговото практическо разходване. Смятам следователно, че нашият подход следва да бъде по посока на поддържане на предходните равнища на разходите. Колегите също така признават, че преговорите се развиват в рамките на съвместното взимане на решение, първо и второ, когато вече дойде време за конкретен финансов план, то тогава ние можем да се произнесем само с да или не. За това, всъщност това бе преговор, това бяха преговори със съвета, в които участваха и председателят и други колеги. Спомнят си, че формално не можем да обсъждаме конкретни цифри формално преди гласуване на, в пленарна зала, но неформално можем да го направим в разговори с съвета. И от тази гледна точка следва да поддържаме линията от предходните 7 години, а именно да запазим равнището на разход. Благодаря. Господин Голдманис. Принципа 100% support, по принцип подкрепям 100% по становището на господин Суриан за поддържане на настоящето равнище на разходи. Дали това ще бъде привлекателно и дали ще можем да го продадем на някого, това вече е друг въпрос. Съветът опитва да дърпа надолу непрекъснато. И следователно, за да успеем да постигнем това, което предлага Ласло, е трябва да сме много-много единни. Главният проблем, който аз виждам, е евентуално и само самият резултат от гласуването в пленарна зала. Кохезионните средства са за държави където доходът на глава от населението е под 90%, т.е. не е за региони. има съответно и преходен, кохезионен принос за, тези, за някои държави по изключение. Проблемът обаче, основният проблем е, че това са целеви средства, които след това се разпределят. И предложението на комисията бе, в резултат на предложение на комисията, 16% бяха отделени от тези кохезионни средства в друга посока – Тоест, някои държави, които може би можеха да се възползват от пари по тази линия, се оказаха лишени от тази възможност, защото че средствата бяха отклонени към други проекти. Тоест, означава в крайна сметка това, че не всички държави, които са в рамките на тази това кохезионно финансиране могат наистина да се ползват от него. Аз поне така виждам съществото на проблема с тези 10 милиарда. За да бъдат представени нещата по-лицеприятно, докладчикът в е, Режи формулира нещата така, че тези 10 милиарда ще бъдат използвани от държави, които подлежат на финансиране по е, кохезия. Не знам обаче дали в крайна сметка ще се окаже вярно. И аз го окачествявам като едно изкуствено уреждане на нещата и това е и съдържанието на моето изменение. Това аз няма да приема изменение в друга посока. В крайна сметка се оказва, че играем нечестно. Не можем да кажем, да пратим политическо послание, че ще финансираме, отделяме големи суми и така нататък. И тези големи суми в крайна сметка да ги изтеглим от кохезионното финансиране. казваме, че средствата се увеличават тук, намаляват се там, просто за да изпълним политически цели. Докладчикът Олбрайт в Реджи всъщност сметна, че предлага изключително революционно е, разрешение, съвсем различно при това от е, предложението на комисията, а именно, че държави с развити региони също ще имат възможност да използват пари от регионалните фондове за транспорт и инфраструктури. За момента това не е възможно. След това каза, че няма да има подпомагане само на малки и средни предприятия, и, а и на големи такива. Нещо, което не е позволено в сегашният финансов период. Тоест, виждаме, че има предложения от докладчика, някои всъщност ги подкрепих, други обаче не. Подкрепих тези е, изменения, тези предложения, в които той казва, че не всичко трябва да се решава в Брюксел, че трябва да се остави инициатива на държавите членки. Но тази инициатива не бива да излиза от е, рамките на позволеното. Ще има региони, които могат да участват, ще бъдат кандидати за 5% финансиране от регионалния фонд но няма да има фонд, от който да бъдат финансирани. Така ще излезе. То не знам, не съм сигурен. Какво ще се случи с този европейски механизъм за свързване? Може да бъде изключително удачно разрешение, може обаче и да не бъде. Затова трябва да сме внимателни и да изискаме обяснение от комисията за това как предвижда да се развият нещата. Защото ако вместо да облегчим, утежним нещата, определено няма да ни се зарадват. Затова трябва да се обърнем към комисията и да кажем, обяснете обяснете за какво става дума и за какви проекти смятате да използвате тези 10 милиарда, които искате да отнемете от е, регионалният, от кохезионният фонд. Благодаря. Merci, mon cher collègue. Monsieur Alfonsi. Благодаря, скъпи колега, господин Алфонси. Благодаря, господин председател. Предложението на докладчика за мобилизиране на Кохезионния фонд и за поддържането му на равнищата от предходния финансов период е е удачно, особено с оглед на това, че това е една от основополагащите европейски политики и особено с оглед на това, че има ефект на лост, лост, който да ни помогне да излезем, да изплуваме от кризата. Това е и целта на дългосрочните финансови инициативи. И не, не би било много умно да се откажем от използването на такъв един инструмент, който Европейският съюз предлага на тези региони, които са в криза сега. Аз съм за по по-съществено финансиране и на тези региони, които представляват културен интерес. Така наречената цел 6, която понякога се забравя, но незаслужено. Т.е. културните ресурси, използването им като економически трамплин не винаги, бъде оцен... не винаги е оценявано в достатъчна степен. Сега има възможност обаче да се използва това културно находище, което до момента не е било, не е, не е ползвано до момента. Да, благодаря колега. Много интересно предложение. Заповядайте за следващият оратор взима думата и казва, да, по повод на коментарите за баските и за корсиканците искам да кажа следното. The... Един общ коментар по начина, по който се развива атмосферата в съвета и нашите институции. Как да се, е, за това как да се използват средствата за насречаване на растежа и заетостта. Господин Андор в четвъртък е, направи много интересно изказване. Той каза, че трябва е, все повече да се използва информационната технология, за да се създадат инвестиции в заетост и работни места е, и че широколентовият интернет е в сърцевината на инвестициите, особено за малките предприятия, за които е важно да са добре свързани. И така виждам, че комисията промя... променя акцента е, така че моят въпрос е, и е, към господин Косолин е следният. Е, ако разглеждаме средствата, с които разполагаме, ако се опитаме да намерим работа за хората, това ни е основната задача, до каква степен елементите от дигиталната технология в различните фондове, регионални, социални, кохезионния, са на разположение за тази цел, защото тук има големи суми за свързване Дигиталният елемент е 9 милиарда, но ще се постигнат ли резултати по отношение на широко лентов интернет в целия Европейски съюз? Говори се за а, а, за до 50 мегабайта на секунда широколентов интернет, в Азия стандартът е вече 100. И така, как ще успеем да направим така, че средствата, които са били инвестирани, да се възвърнат и да може да се е, реинвестират в широко лентов интернет държавите членки и да, трябва да се вземе предвид, че предстои цял е, голям дебат във връзка с следващата многогодишна финансова рамка по отношение на този конкретен въпрос. И трябва да се види как ще се разпределят е, инвестициите там. И още нещо, е, въпрос, който според мен е свързан с този тук. Ако приемем идеята за проектните облигации, която звучи добре, има пилотен проект в моята група, трябва да помислим до каква степен те могат да се използват за изграждането на инфраструктура и за а, използване на неща, които традиционно се правят по друг начин, за да може да се въведе гъвкавост от традиционните бюджетни процеси. Благодаря, Джеймс Ник Рике. Благодаря, господин председател. Euh, Реагирам. Защото чух добре това, което каза господин Годманис. Аз съм докладчик по същество, основен докладчик във връзка с механизма свързване на Европа. Първата ми бележка от общ характер. Ако всички сме съгласни, че трябва най-ефикасно да се разпределят средства за целите, които се защитават тук в тази комисия, но и в другите комисии, а именно за да се постигне максимална е, ефикасност с оглед предложенията на комисията Шуре, Европа 2020, е, добре е комисията, като създаде документ, който ни обслужва целите, да го приемем. Във връзка с 10 милиарда за сближаването, различни неща бяха казани. Първата ми бележка е, казва се, че се вземат 10 милиарда от фонда за сближаване, за да се преместят на друго място. Това е стилистическа фигура. Всъщност, е, за момента финансовата рамка не е окончателно определена. Значи не е сигурно, че ще се вземат 10 милиарда от сближаването. Освен това, ако изцяло или от части се е премахнат тези 10 милиарда, е, идеята е, ще бъде съгласно това, което мисли е, съвета. Е, за съжаление, това, което в съвета в момента се обсъжда за механизма да свържем Европа или свързване на Европа, не е на висота на предложенията на комисията. Мисля, че трябва да се следи ставащото и на, в двете страни. Съветът мисли само за едно, но не мисли за друго. Освен това, в свързването на Европа 10 милиарда за които се говорят, за които се говори, няма да бъдат сложени в общ кюб, а ще бъдат предназначени само за страните, които отговарят на критериите за отпускане на помощ от фонда за сближаване. Е, съфинансиране е, до 80% при, е, по налогичен ред. Предимството на системата е да се позволи на страните, които участват в фонда за сближаване, и се ползват от неговите средства, да се ползват и от допълнителен механизъм, да получат специфична подкрепа и освен това в известен смисъл да участват в изграждането на тези далекосъобщителни и транспортни мрежи или енергийни мрежи. Така че, може би, не трябва а, да се наценява значението на този механизъм, а, но все пак страните, които участват в фонда за сближаване, ще могат да участват в по-висока степен в изграждането на взаимна свързаност. Да се пък отнемат средства от свързване на Европа, за да се преместят в фонда за сближаване, това ще бъде посрещнато много зле. Естествено, трябва да има е, равномерно географско е, разпределение, трябва хармонично да се отпуска помощ е, за добри проекти, които носят европейска допълнителна полза. Няма да навлизам в подробности повече, но ни трябва добри текстове, за да постигнем добри резултати. И е, най-сетне една бележка по, по последното направено изказване – когато се говори е, за инвестиции в далекосъобщенията, всички си мислят е, за е, мрежата, за дебита, за връзката. Всъщност не са там трудностите. Предизвикателствата са в обслужващите платформи и тяхната интеграция. Вземам пример. Току-що се говори за култура. Това е интересно. Има един проект, който се нарича Европеана. Европейската електронна библиотека. Целта е този проект да защити Европа от културния империализъм на Google. Ето това е един проект, който се финансира чрез средства за съобщенията. В съвета има хора, които казват, че няма нужда от средства за далекосъобщенията, защото стопанския сектор може да понесе тези инвестиции. Какво казват обаче операторите? Нямаме нужда от вашите пари, от а, вашите а, проекти за фиброоптичните мрежи. Обаче те всъщност отказват да се намесят там, където трябва да се предприеме последната стъпка, за да се изгради инфраструктурата. Значи по същия начин, както гарантираме услугите, трябва да гарантираме инфраструктурата. Становището на бюджетната комисия е много важно и трябва много внимателно да се следи за качеството на текстовете. Ако се каже, че свързването на Европа няма да бъде от полза и услуга за страните, които участват в фонда за сближаване, не е редно, защото това ще даде козове в ръцете на онези членове на съвета, които са опозиционно настроени. Тези 10 е, милиарда трябва да останат е, там, а не да се връщат е, в фонда за сближаване. Необходимо, разбира се, да има законодателни норми за начина по който те ще се изразходват. Това е съвсем правомерно. Но нека не а, а, връщаме а, тези средства и да не ги насочваме там, където използването им няма да бъде ефикасно. Благодаря, господин Ферн. Благодаря, господин председателю. Аз съм докладчик на бюджетната комисия по а, механизма свързване на Европа. Много се говори за връзката между този механизъм и фонда за сближаване. Мога да се изкажа съвсем а, кратко. А, съгласен съм напълно с казаното от господин Рике. Само ще подчертая нещо. Първо, фондът за сближаване никога не е бил подчинен на намерението това да е безусловно бюджетно подпомагане на страните, участващи в фонда за сближаване. Идеята е да има допълнителна полза на европейско ниво. И, защо се използват същите критерии? За да не вземаме нищо от страните в фонда за сближаване. Това са си все инвестиции в същите страни. Но идеята е ползата на европейско ниво да стане по-голяма, защото да им, ще има европейска стратегия, при която тези страни ще бъдат свързани по-добре с останалата част от Европа. Това е водещ приоритет. И това трябва да бъде е, елемент е, на е, механизма за свързване на Европа, защото Европа има изток и запад, север и юг. И всички тези страни участват в една паневропейска стратегия. Ние гарантираме, че тези 10 милиарда ще се инвестират в страните, които имат право да получат средства от фонда за сближаване. Това трябва да се изясни, защото някой път хората смятат, че това се взема от страните, които участват в фонда за сближаване и се попилява в други посоки. Не, това е и инвестиция в страните, които участват в разпределението на средствата от фонда за сближаване. Но просто тези пари ще бъдат координирани с оглед на една магистрална европейска идея. Това е много важно. Така много по-лесно ще можем да защитим разходите за сближаване. Защото в този случай става дума за обща, общоевропейска стратегия с много сериозни допълнителни ползи за Европа като цяло. Мисля, че това трябва да положим усилия да го изясним, защото ако се отклоним а, от идеята, че всичко, за което говорим, трябва да бъде част от механизма свързване на Европа, много по-трудно ще защитим идеите си пред държавите членки. Мисля, че всъщност става дума именно за подсилване на европейския ефект на е, стратегията на Европа за свързване. Благодаря, Йоран. Господин Годманис. Може би не съм бил много прецизен в изказването си. Разбирам парите не се вземат от страните, участващи в фонда за сближаване, напълно, инкомплето, но има много голяма разлика, госпожи и господа. Днес фондът за сближаване е, се разпределя между всички страни, които имат право да получават средства. В някакво съотношение, в някаква пропорция. Във всички страни се разпределят средства. Всяка от тези страни получава нещо. При 10 милиарда за механизма свързване на Европа, само тези страни от фонда за сближаване, които е, на, чрез конкуренция спечелят проектите е, за взаимна свързаност е, в енергетика, транспорт, и е, далекосъобщенията, цифровата сфера, е, ще участват в разпределението на е, тези страни и това, на, на тези средства. И това ще бъде в ущърп на страните, които няма да спечелят това съревнование. И за това е, така се изказаха в комисията. Е, е, за регионални въпроси. Е, кой може да ви гарантира, е, че ще спечелите един проект? Никой не може да ви гарантира това. Комисията ви казва, ако ви е качествен проект, ще получите от тези пари. А ако не представите качествен проект, няма да получите. Аз не казвам, че се вземат пари от фонда за сближаване, от страните в фонда за сближаване. Не, не се вземат парите, но няма да се разпределят както се разпределят сега. Първо, това. И второ, каква ще е връзката? Не, всъщност. Нека да кажа, че е, може да има някаква хипотетична връзка между Швеция и Естония или Швеция и Латвия. Или Унгария и Австрия първият партньор а, е, участва в а, е, а, е, разпределението на средства от фонда за сближаване, а вторият не. Какво ще правим в този случай? А, тук не ми е ясно. Да, съгласен съм, че това е начин за повишаване на взаимната свързаност, която е свръх необходима. До сега не е постигнат добър резултат, териториалното сближаване не е на ниво и това сме го виждали. А, Виждали сме е, как дори магистрали и мостове между страните не могат да се построят. Но е, все пак, тук говорим за пазарна економика в известен смисъл. Е, съревновавате се да спечелите финансиране на проекта. Трябва да е ясно. Не смятам, че може да се разпределя по-малко на всеки. Тогава допълнителната полза на европейско ниво ще се погуби напълно. Благодаря. Салвадор. Благодаря. В мене много малко ми е трудно да разбера какво казва колегата Гудманис. Защото принципно всички тези проекти са приоритетни проекти за свръзка. И това е ясно упоменато в предложението на комисията. Така че няма никакво съмнение къде ще се изхарчат тези пари, а именно в държави по целите на кохезията, но по специфични проекти, които дават добавена европейска стоеност. Така че не мога да разбера тези опасения от страна на Реджи и от страна на колегата Голдманис. Смятаме, че тези проекти и тези пари от кохезия, използвани в страните по кохезията, могат да бъдат използвани, за да се добави стойност на европей... към европейската идея чрез трансгранични проекти. Сега, това не ми е въпроса. Въпросът ми е следният. Нека да предположим, че сме стигнали до дебата за финансовите перспективи. Още не сме, но да предположим. И ако има наистина по-малко пари за така наречената политика за свързана, свързване на Европа. Вместо 30 милиарда съветът ги намали на 10 или на 15, това ще се отрази на 10 милиарда от кохезия, нали така? Защото средствата, които ще се прехвърлят от кохезионния фонд към проекта за свързване на Европа. Това ще се отрази, нали така? Мерси, Салвадор. Е, Благодаря, Салвадор. Аз ще направя две бележки и след това докладчикът ще отговори на е, запитванията от страна на колегите. Най-напред искам да подкрепя Йоран за философията на сближаването. Не бива бенефициарите на политиката по сближаване да се внушава, че те имат права, а нямат задължения. Че това са пари, които идват от Брюксел и след като веднъж са дошли, те стават техни и те си правят с тях каквото искат. Може да се мисли за това, че една част от европейския бюджет служи чисто и просто за преразпределяне на бюджетни средства от по-богатата част към по-небогатата част на Европа. В много държави членки има е, фискални е, разпоредби, е, които организират това преразпределение. Германия е, съществуват такива разпоредби на национално равнище е, за преразпределение на средства от по-богатите към по-бедните лендери. Философията обаче на е, фонда за сближаване на регионалната политика не е такава. И това е, отчасти поради факта, че средствата, с които разполагаме на европейско ниво, не са толкова много за да се преразпределя от богати към бедни. Значи е, философията е да се подкрепят със средства по-бедните страни и региони на Европейския съюз, но в рамките на европейска политика и е, следейки за устояване на европейски ценности е, чрез изпълнението на инвестиционните проекти, финансирани по този начин. Мисля, че това заслужава да бъде припомнено. Втора бележка. Връщам се на току-що казаното. Ако искаме да предложим изменение с цифри, трябва да се внимава какво ще предлагаме в своето становище. Според мен, единствената цифра, която можем да е, откроим предварително, без да създадем проблеми трябва да съответства на позиции, вече прияти от парламента, примерно в докладите на комисията Шуре или е, съобразно доклад на госпожа Санче Смит, както каза господин Алфонси, за трансграничното сътрудничество. Това е начинът да се справим с цифрите. Да изходим от това, което парламентът е, вече е гласувал. Така ще си спестим два риска. Първо, рискът да ограничим собственото си маневрено поле, когато трябва да възприемем позиция в глобален мащаб. Не трябва да се ограничаваме по този начин чрез предварително задаване на цифри в отделни политики е, и не трябва да се насочваме към отделни политики, тъй като поради случайностите на календара е, тези политики сме ги обсъдили по-рано от други. И второ, е, няма да влезем в противоречие със собствената си доктрина в отношенията с другите комисии на Европейския парламент, тъй като ние е, сега е, стимулираме другите комисии да поддържат контакти с съвета, да сондират неговото мнение, но без да цитират цифри. Така че не би трябвало да променяме тази си доктрина, тази си тактика, ако желаете. Нека най-напред, е, ако ще се говори за цифри, да говорим помежду си и то в групата за контакти. Много богат беше този обмен на мнение. Господин докладчик, искате ли да вземете отношение по въпросите, които поставиха колегите? Обсервация и ди, методо. Нека да направя два коментара. Те са по-скоро методологични. Споменах цифри, които са свързвани за, за да се занимава с конкретни проблеми ще говорим за конкретните цифри по по отделните фондове, но всъщност е, е, онези цифри, които аз споменах, са свързани с общия регламент. Ясно е, че не трябва да искаме да ни се свалят звезди. Ясно е, че не можем да искаме повече, отколкото сме извоювали през 2011 година, но все пак – нека да не забравяме, че има големи очаквания към тези фондове и е, те няма да могат да се изпълнят задачите. От една страна имаме целите по стратегията Европа 2020. От друга страна имаме конкретните цели по фондовете има при покриване и тук целта е да не се добавят повече цели, защото така всички програми, които са свързани с инструмента за свързване на Европа и с Кохезионния фонд, започват да предизвикват големи очаквания, които няма да бъдат изпълнени. Финансирането пострада от много неща, включително и от пакта за стабилност, защото има много региони, които просто няма как да заделят и едно евро заради условията по пакта за стабилност. И така, тук добавяме много силни макроекономически условия, обвързваме ги с Кохезионния фонд и структурните фондове и вкарваме цяла нова категория региони. Преходните региони. Така че това са въпроси, които трябва да бъдат взети внимателно предвид, да се постигне най-доброто съответствие между ресурсите и целите. Това е нещо, което заявяваме и в двата доклада. Така че и в двата доклада настоявам да се поддържат същите нива на финансиране, като през 2011 година и накрая. По инструмента за свързане на Европа. Не знам откъде се появиха тези 10 милиарда. Предполагам, че комисията планира да идентифицира конкретни стратегически проекти, които трябва да бъдат финансирани по инструмента за свързане на Европа. Това е единственото обяснение, което мога да открия, но тук говорим за ресурси, които ще бъдат свързани, е, е, инвестирани в свързване. Свързване на пътища, свързване на железопътни мрежи. Това е. Не говорим за дигиталните мрежи. Те попадат при другите ресурси. Целта на тази инициатива е да се види как ще се използват ресурсите. Тук не говорим за 50 плюс 50, 50 европейски, 50 национални или регионални средства. Не, тук разделение, разпределението е 85 на 15, т.е. европейските средства са по-голям дял. Преразпределението на ресурсите е пропорционално, т.е засяга средства, страните покрити от Кохезионния фонд. Доволен съм от проведения дебат. Бяха повдигнати правилните въпроси и мисля, че с измененията и съвместната ни работа през следващите дни ще успеем да изготвим доклад, който да може да бъде подкрепен от цялата ни комисия. Благодаря. Благодаря, господин докладчик. Сега искам да ви напомня, че на 1 юни, т.е. утре в 10 часа, изтича срока за представяне на изменения. Ще го гласуваме тук в Комисията по бюджет на 20-21 юни, за да може Комисията Режи, регионално развитие, да се занимае с този въпрос на 16-17 е, юни и след това в пленарна зала. Благодаря на господин Козолино. И сега давам думата на колегата Козловски, който има два доклада по различни въпроси, много различни при това. Може би първо 12-та точка, инструмент за сътрудничество в областта на ядрената безопасност. По него започваме. W odpowiedzi na globalne wyzwania oraz potrzebę skoordynowań działań w skali międzynarodowej w dziedzinie bezpieczeństwa jądrowego. Благодаря много. Целта тук е да се справим с глобалните предизвикателства в областта на ядрената безопасност. Комисията излезе с предложение за сътрудничество в областта на ядрената безопасност. Става дума за инструмент за сътрудничество за ядрена безопасност и той е много важен за сътрудничеството в областта на ядрената безопасност. Това е сътрудничество, което развиваме от 90-те години насам и първата ни цел е да реагираме на предизвикателства, свързани с ядрената безопасност, да осигурим радиационна защита и а, е, да, е, да има предпазни мерки във всички страни. Предизвикателствата в този отрасъл и в отрасъл на енергетиката като цяло, разбира се, непрекъснато се променят. Именно заради това някои от целите сега са остарели. Например, рехабилитацията на района на Чернобил а, скоро приключва и средствата ще бъдат пренасочени. За 2020 година ще имаме нови приоритети. Например, възстановяване на мини, правилно из... депониране на отработеното гориво, управление на инсталациите, и а, извеждане от експлоатация. Също времено ни е необходима и техническа помощ за споделяне на експертиза с трети страни. Необходимо ни е да обменяме информация за дизайн, операциите, поддръжката и дейността на ядрените електроцентрали. Бюджета 2000, за 2014-2020 година ще предвиди средства за тази цел. Комисията предвижда увеличение от 5,8% от цените за 2011 година. Това означава, че в многогодишната финансова рамка ще има допълнителни 560 милиона евро. И така с 560 160 милиона евро ще се увеличат средствата през следващата многогодишна финансова рамка. Ще се работи с индикативни програми, които ще включват приоритети и конкретни цели. На този етап искам да спомена основните предизвикателства и е, основните елементи, които покривам в становището. На първо място, нека да кажа, че в предложението на комисията се включва призив за повече прозрачност, гъвкавост и опростяване. Разбира се, е, разполагаме и с общия регламент за приложението, който покрива всички инструменти за вътрешни дейности. И се надяваме, чрез този регламент инструментът също ще бъде по-стандартизиран. Бих искал да кажа, че ни е необходимо по-добро координиране по отношение на ядрената сигурност на европейско и национално равнище. Необходимо ни е по-добро допълване и последователност, що се отнася до работата с други международни, местни и регионални организации. Сблъскваме се с тежки економически условия и трябва да използваме ресурсите възможно най-ефективно. Това въжи и за всички инструменти на Европейския съюз. Ядрената безопасност, разбира се, е много важен елемент. Ядрената енергия е важна и това е отрасъл, който трябва да се развие допълнително. времено трябва да се гарантира спазването на най-високите възможни стандарти за безопасност. И още един коментар. Много важно е бенефициентите да имат достъп до ресурси. Страните кандидатки, потенциалните страни кандидатки и страните от програмите за добро съседство също трябва да имат достъп до средства тук. Тук искам да спомена, че има една страна кандидатка, няколко потенциални кандидатки и няколко страни от а, програмата за добросъседство или разполагат или планират а, ядрени реактори. Um, from a member country. Благодаря идвайки от една от най-големите, най-голямата всъщност държава членка Германия, може да си представите, че аз не съм за това, което господин Козловски предлага, именно да се развива по-нататък ядрената енергетика. И затова искам да посоча в какво виждам аз проблемите по, в това сътрудничество в областта на ядрената безопасност. Наистина този инструмент може да бъде важен, когато е на карта сигурността на всички ядрени електроцентрали в и в съседство на Евросъюза. Затова това сътрудничество трябва да бъде на широка географска основа. Сигурно се чудите защо Евросъюза трябва да субсидира безопасност в, на ядрените електроцентрали в Африка идеята наистина е да се субсидира съвестно управление на ядрено, отработено ядрено гориво, включително и в държави, които не смятат да развиват ядрена енергетика. Какво значи всъщност това? Това значи, по-моему, че можем да използваме този инструмент за субсидиране на отлагането на нашите ядрени отпадъци вън от Евросъюза. При това се предвижда увеличаване на субсидирането на мерките за безопасност на ядрената енергетика в нашето съседство. Освен това, изглежда, че тези електроцентрали са по-малко безопасни днес при това, във времена, в които ние решаваме да изнасяме в цял свят нашата ядрена технология. Тоест, тук не говорим толкова и не става дума толкова за безопасност, колкото за подновяване на енерги... ядрената енергетика като перспектива за в бъдеще. Аз съответно съм против едно такова поставяне на приоритетите и искам да попитам комисията дали това е така, дали сме за ядрена енергетика на други континенти в развиващи се страни и дали възнамеряваме да изнасяме ядре, отработени ядрени отпадъци и горива. Това в никакъв случай не е проявено отговорно отношение от наша страна. Благодаря. Мерси, Елга. Благодаря, Илга. Госпожа Мунис Дуркиса. Eh, Благодаря, господин председател. Ние сме за в общи линии с идеята за ядрена безопасност и за мерките, които се вземат в тази посока. Това обаче не е очевидно в съобщението на комисията. В комисията, в съобщението на комисията може да има нещо скрито покрито, но ние не го виждаме. Виждаме ясно предложение за сътрудничество в областта на ядрената безопасност. При това не е кой знае колко безумно това с оглед на последните инциденти, които се случиха в няколко електроцентрали. Европейският съюз има и трябва да продължава да играе важна роля в областта на ядрената безопасност и на безопасността на хората, не само в областта на ядрената безопасност, а изобщо безопасността. Атомната енергия е част от нашия съвременен свят, така че не можем да си затваряме очите пред това. Доклада на господин Козловски от гледна точка на комисията по бюджет е изключително добре издържан, защото говори за свързаност, за отчетност, за прозрачност, за взаимодопълняемост, използва нормите, които сме установили всички за финансови инструменти, но има нещо, което ние не приемаме чак толкова открито сърце от идеологическа гледна точка на първо място и от гледна точка на географска географския обхват на вашите изменения. Ядрена безопасност. Ние сме за. Това е ясно. Няма защо обаче да подкрепяме економическото развитие на ядрената енергетика. Това е малко по-различно вече от ядрената безопасност. Освен това се говори и за необходимостта от економическо развитие. Изрично се споменава в преамбюла и ние не сме съгласни с това. Географският обхват цели да се съсредоточи предимно в страните, които които са кандидатки за членство и съседните на Евросъюза. Това трябва да бъде глобална политика. Ясно е това. Ядрената безопасност не познава граници. Освен това, това е както политически въпрос, трябва да има ядрена сигурност и безопасност в нашите съседни държави, за да парираме на време инцидентите, които могат да възникнат. Фукушима е, се случи в Япония. Това не е съседна за нас държава, но де да бяхме имали такова едно сътрудничество с Япония, въпреки че не ни е съседна държава, можехме да парираме глобално това. По въпроса за партньорството с, с съседни държави, е, партньорски всъщност държави с средни и високи доходи, те не използват ядрената енергетика. Затова всъщност те също трябва да бъдат включени, въпреки че не са нито държави кандидатки, нито съседни държави. Там също има възможност за стартиране на ядрени програми. В тези държави е всъщност скрит риска, а не в африканските държави. В африканските държави трябва да наложим мониторинг за износа на отпадъци. Това обаче не се споменава никъде в доклада, така че няма защо да се безпокоим. Така че нашите изменения някои от тях ще бъдат нови, други няма да можем да гласуваме, господин Козловски. Тези, които, както казах, са по същество идеологически, а не тези, които са свързани с бюджета и бюджетния контрол. Тук сме съгласни предложенията на комисията за определене на суми. Тук сме за, в идеологическото поле, както ви очертах, по ред причини е, не сме съвсем съгласни. Благодаря. Благодаря, господин председател, казва господин Гайер. А, като а, председател социал-демократ, чиято партия се е борила за отказ от ядрената енергия няма да кажем, че ядрената енергия е кой знае колко перспективно нещо. Това е за мен водеща нишка. Особено когато мислите е, за помощ е, за извеждане от експлоатация е, на функциониращи ядрени мощности то трябва да бъде безопасно. Но разбира се, абсолютната безопасност е невъзможна. Все пак, когато Европейският съюз а, а, стои зад програми, които а, така е, пропагандират тази енергетика, този вид енергетика, имам е, проблеми. Е, имам проблеми с съдържанието, имам проблеми и с цифрите. Цифрите, които ще бъдат заделени от, бюджети, за, от бюджета за извеждане от експлуатация в Словакия, Литва, трябва да бъдат внимателно обмислени. Сметната палата има нарочен доклад – според който извеждането от експлоатация на тези мощности ще се проточи след 2020 година. Това означава допълнителни разходи от 2,5 милиарда евро. Това е не само значителен бюджетен риск на стойност около 300-400 милиона евро годишно, но се поставя и въпросът Какво ще правим с тази програма? Искам информация от комисията по този въпрос. Председателят. Благодаря. Господин докладчик, искате ли да а, обобщите така проведения обмен на становище? Заня. Да, благодаря. Господин председателю, благодаря за това, че подхождате от различни ъгли към този въпрос. Първо, мисля, че това ще бъде добър подход, а именно да разпределим риск. Да не се вторачваме само в една форма на енергия, но и в различни форми. ядрената енергетика представлява част от цял пакет. Тази програма позволява на Европа да стане независима от вноса на енергийни продукти. Но разбира се, е, отчитам вашите опасения. До 7 юни имате време за внасене на изменения. Много внимателно ще се запознае с предложенията ви, след което можем да водим допълнителни обсъждания. И с удоволствие ще се срещна с унези, които поставиха въпроси. Благодаря ви. Във всеки случай една такава дискусия за безопасността трябва да доведе до консенсус за тези, между тези, които са против и тези, които са за ядрената енергетика. Естествено, тези, които са за, имат всяко основание да се стремят към независимост. Онези, които са против, имат всяко основание да поставят под съмнение безопасността. Би трябвало да се намери голямо мнозинство да се стремим към голямо мнозинство. Господин докладчик, друга точка от с която вие сте натоварен, е точка 13. Създаване на финансов инструмент за сътрудничество и развитие. Отново господин Козловски. Представиш най квестия да dotyczące. Благодаря, господин председателю. Искам да представя основните елементи на този доклад. Финансов инструмент за сътрудничество за развитие – темата. Една от целите на този инструмент е борба с бедността. Мисля, че чрез този механизъм комисията ще гарантира наличието на механизъм с основополагащо значение в Съюза. Инструмент, който ще позволи да се постигнат целите на новата многогодишна финансова рамка. По-добра координация, по-добро планиране, по-добро програмиране са все цели, които се преследват тук в работата с страните, участващи в отпускането на средства. Европейският съюз може да работи самостоятелно, а може да работи и съвместно с държавите членки. Това ще повиши доверието към него – географският обхват ще се определи с оглед на досега съществуващите правила. Ще има възможности за регионални инициативи. Като тук ще има преплитане, например, с регионалната стратегия за отношения между Европейския съюз и Африка би трябвало да има по-лесен достъп до процедурите на подаване на заявление финансирането трябва да бъде насочвано там, където има най-голяма нужда от него и там, където ще даде най-добри резултати. От гледна точка на бюджетните аспекти, комисията предлага за 2014 до 2020 година финансирането да бъде увеличено почти с 18%. Това означава, от 17,5 милиарда до близо 20 милиарда през следващия период да бъдат увеличени средствата. Новият регламент предвижда известна част от финансирането да бъде заделена за непредвидени обстоятелства. Приложение 7 съдържа финансовите параметри, като се предвижда комисията да използва делегирани актове, актове по делегация за изменяване на цифрите или допълването им. Този механизъм трябва да откликне на основните предизвикателства като целта е да се използва една част за околна среда и борба с промените в климата, друга част за устойчиво развитие, трета част за а, човешки ресурси. След това а, ще има а, част в размер на 7% за проблемите на миграцията и предоставяне на обежище както и е, отделна част ще бъде посветена на е, продоволствената безопасност и устойчивото земеделие. Естествено, е, тук не бива да се засенчва основната цел. Това е изкореняването на бедността и постигането на целите зададени в програмата за хилядолетието както и гарантиране на добро управление на средствата. Разходите, които прави Европейския съюз или които финансира Европейския съюз, трябва да бъдат ориентирани към постигане на резултати. Най-важният резултат е изкореняването на бедността. Координацията също е много важна в отношенията между държавите членки и Съюза. Трябва да се избегне всякакво дублиране. Европейският съюз може да планира дългосрочно, чрез е, лоста на многогодишната финансова рамка и е, фактически това му придава координиращи функции. Има и друга важна програма. Тук тя е Еразъм за всички. По този инструмент се предвижда допълнително финансиране за нея. Цифрата посочена тук трябва да се промени. Мисля, че трябва да бъде заменена с процент. Защото все още реалните цифри не ги знаем. Благодаря, колега. Госпожа Мунис. Мунис, всъщност. Gracias. Благодаря. Благодаря, господин председател. Този инструмент за сътрудничество в областта на развитието, този инструмент всъщност представлява разширяване на полето на действие на регламента, така както го представя господин Козловски от години. Нещата са по един начин, а пък сега господин Козловски включва економическия ръст и финансовата стабилност. Подчертава го при това в много от измененията си и не само го включва в перспективите на комисията по бюджет за отчетност, прозрачност и така нататък, а включва данъчната стабилност като особено важна за подпомагане на развитието включва, разбира се, и частната инициатива, малките и средни предприятия. Те разбира се, че са важни за развитието, но данъчната стабилност не смятаме, че трябва да бъде включена като условие за подпомагане на развитието комисията не го предвижда като фактор и не сме сигурни, че може така изведнъж да се включи. От наша гледна точка това не е много приемливо, въпреки че вие имате изменения в тази посока, няколко изменения. Други изменения ги приемаме, особено изискването за отчетност и прозрачност. Това, разбира се, е винаги най-трудното за постигане в такива финансови инструменти и оперирането с тях. Ние смятаме и комисията всъщност смята, че трябва да има бенчмарк, т.е. съпоставимост от 20% между финансовите и социални сектори. Сега бихме разкритикували обаче факта, че в предложението на комисията се споменава бенчмарка в преамбюла, а се пропуска в законодателната част. Трябва да се промени. Комисията предлага 20% от тази тематична програма за обществени блага да бъдат използвани за човешко развитие. Човешкото развитие обаче се определя и се дефинира доста обширно и пространно, като например работа, развитие, частна инициатива. Тук нещата не са много ясни за нас. Смятаме, че трябва да се дефинира по-ясно какво значи човешко развитие, а за нас това е развитие на обществените услуги, на услугите, които ползват хората. Друг един важен критерий, свързан с последователността в политиките, политиката за развитие, за подпомагане на развитието, често казва, че се развива самичка и, по, и не държи сметка за останалите европейски политики. Тук обаче, освен това е пропуснат и член 208 от учителния договор, където освен, че се изисква свързваност, не се уточнява изрично, че европейските политики трябва да бъдат свързани с целите на нашите политики за подпомагане на развитието. И това, според нас, трябва да бъде доуточнено. Тоест, европейските политики трябва да съответстват на целите, които си поставя политиката за подпомагане на развитието, а тя на свой ред е част от външната европейска политика. Затова смятаме, че не трябва да включвате тази, е, това условие за данъчна стабилност. Ние не сме за, или поне не сега веднага. Трудно е да го постигнем тук в Европейския съюз. Представете си другаде. Нашата цел е борба против бедността, против е, неравенството, против климатичното изменение и за постигане на равенство. Ето това трябва да стане ясно от текстовете плюс, разбира се, всички мерки конкретно за фондовете. Социалното развитие, според нас, на него трябва да му се дадат 20% от фондовете за да стане. И освен това да уточним ясно за какво става дума, когато говорим за социално развитие и какъв ще бъде критерий за отпускане на средства. Благодаря. Председателя, благодаря. Госпожо Мунис, искате ли вие да вземете отношение? Не, не искате. Благодаря. И така, за този доклад Календарът е малко по-спокоен. Имаме време. 7 юни на обяд е срока за предоставяне на изменения. 7 юли, извинете, за изменения. След това ще гласуваме на 12 юли тук в комисия и накрая ще го оставим за септември месец за пленарно. И така, приключихме с дневния ред, така че днес след обед ще гласуваме единствено и само в 3, е, след обеда от 3 на сетне. Координаторите ще се съберат тук в 2 часа в същата тази зала. На това заседание на координаторите ще дойде госпожа Олмайер и господин Козловски, разбира се, тъй като ще обсъждаме е, политиката на недвижимите имущества на парламента, сградата КАТ по-точно, сградния фонд на парламента, сградата КАТ в Люксембург и предлагам, да обсъдим и Дума на Европейски история. Благодаря. Приключваме заседанието.